Нека направя едно съобщение. Групата на е НП внесе искане за назначаването на господин Естебан Гонсалес Понс за член на Комисията по бюджети. Той ще замести господин Карлос Итургай. Има ли